Dear Mr. colleagues, dear colleagues, um, good morning. Добро утро, колеги. Веднага приветствам с добре дошлил министъра на финансите на Естония Томас Тонисте който прие поканата ни да представи резултатите на естонското председателство. Един коментар. Имайте предвид, че не е приемливо заседанието да започне с 20 е, минути закъснение. Системно закъсняваме. В залата имаше няколко души, които бяха тук в 9 часа. Моля председателят да обърне внимание на секретарията това да не се повтаря. Абсолютно прав сте, казва председателят. Това не се случва често, както личи от протоколите. Сега, това, което исках да кажа е, че естонското председателство даде ценен принос в успешните преговори по редица важни досиета. Благодаря на министъра, на посланника и целия екип, които много експедитивно предвижиха работата напред по редица досиета. Нека да напомня три конкретни досиета, които са изключително сложни и при които успяхме да постигнем удовлетворителен резултат, не само като време, но и като съдържание. В съвета имаше трудности, в съвета имаше неприятности, в крайна сметка Успяхме да спазим срока. Резултатът беше много добър. Стандарт за международна финансова отчетност 9. Идеята за ускорен подход е нещо, което е лесно да се каже, но е по-трудно да се направи. Успяхме. Особено съм доволен от начина по който естонското председателство изигра ключова роля в успешното приключване на директивата за борба срещу изпирането на пари. Както знаете, това досие е, беше обект на работа на много председателства. Мнозина обаче поставяха под съмнение вероятността да се постигне успешен завършек. Успяхме и сега имаме най-добрия режим за борба срещу пари и така. Резултатът беше много добър. Председателството се съсредоточи върху широк кръг от въпроси, което означава, че естонското председателство като чало постигна успех. Заповядайте, господин министър. Благодаря, господин председател. С ваше позволение ще говоря на английски. по-точно на а, естонски. За мен е голямо удоволствие, че съм в економическата комисия на парламента. Днес ще представя накратко постигнатия напретък по основните досиета в дневния ред на Екофин по време на естонското председателство. Най-напред кратък обзор на економическата ситуация по време на последните 6 месеца. Икономиката на Европейския съюз продължи да расте стабилно. Последният е Последната прогноза на Европейската комисия сочи, че през 2017 година растежът в еврозоната Европейския съюз ще бъде по-висока от очакването. Положителната тенденция ще продължи през 2018 и 2019 година, макар и с по-бавни темпове. Радостно е, че растежът създава работни места. Безработицата в Европейския съюз е на най-низкото си ниво от 2009 година насам. Економическия растеж спомогна и за намаляването на бюджетния дефицит. Тази благоприятна економическа ситуация е добра възможност да продължи структурното усъвършенстване на економиката, както и на рамката за економическо управление. Стигам до европейския семестър, процеса на годишна координация на економическите политики по време на естонското председателство. Съветът даде оценка на семестъра. Целта беше да се набележат е, проучените, на извлечените полуки. През последните години процесът е, стана по-гладък и по-ефективен. Един от примерите на подобна тенденция е, че по-добре се разбират различните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. По-важно е това, че резултатите от изпълнение на препоръките са под очакванията. Очевидно има какво да се направи и за насърчаване на национален ангажимент към реформите. Надявам се, че всички заинтересовани лица ще оценят значението на, преп... на препоръчните реформи. На първо място, те са в интерес на държавите членки и се надявам, че заинтересованите лица няма да пожалят усилия да ги е, извършат. Надявам се, че набелязаните полуки ще бъдат полезни в усилията за постигане по-нататъчен напредък. Семестър, европейския семестър през 2018 година започна, както обикновено, с анализ на годишния преглед на растежа на комисията, механизмата за ранно предупреждение и проекто препоръката на съвета за економическата политика на еврозоната, които бяха публикувани в края на годината. Приключихме препоръката за еврозоната, която беше утвърдена на съвета Екофин вчера, 23 януари. Сега е готова за утвърждаване от Европейския съвет през март. Препоръките за еврозоната за тази година са в посока реформи и политики, които да, да подкрепят устойчиви растеж, балансирани обществени финанси с цел да се подмогне инвестициите и економическата издръжливост. Докладът също така приканва страните да положат усилия за неутрална цялост на фискална позиция. Трябва да се отчете фискалното пространство и ефекта на доминото, необходимо е да се постигне баланс между устойчивостта на обществените финанси и подкрепата за економиката. Освен това, благоприятните економически условия трябва да се използват за изграждане на фискални буфери, като, се, като продължават усилията за укрепване на потенциал за економически растеж. Препоръчва се държавите членки да постигнат напредък по доизграждането на банковия съюз, економическия валутен съюз, като се отчетат неодавнашните предложения на комисията а, и, по, и това да стане по прозрачен начин а, към а, държавите, не членуващи в еврозоната. Ключов политически приоритет е насърчаване на инвестициите след доста дълъг период на стагнация. Инвестициите в Европейския съюз отново започнаха да се увеличават, предимно благодарение на благоприятни финансови условия и положителни економически очаквания, въпреки че нивото на инвестиции в частния сектор си остава ниско. Ето защо се радвам, че успяхме да преодолеем различията с Европейския парламент по предложението за, разши... за продължаване на действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции 2020 година. Инициативата е добра. Фондът доказа своята стойност през първите три години от своето съществуване. Аз смятам, че като се увеличи инвестиционната цел, а, както и гаранции от европейския бюджет и вноски от Е и Б, фондът ще се превърне в ценен инструмент за насърчаване на нужните инвестиции. Дебатите за задълбочаване на економически водния съюз а, се водят от известно време насам. Предложени са редица предложения и идеи, както от комисията, така от държавите членки за да продължат дебатите по тази толкова важна тема, естонското председателство организира неформална среща на министрите на финансите в Талин през септември. Тази неформална размяна на мнения спомогна за полагане на основите за по-нататъчна подготовка на, дебат, на дебатите между лидерите на среща на върха на еврото през декември. Няма съмнение, че до изграждането на економически вълтния съюз е дългосрочен проект, който изисква време и търпение. Нашата цел трябва да бъде постигането на конкретен напредък в някои важни области в краткосрочен план. Вече постигнахме напредък по редица досиета, свързани с развитието на економическия и валутния съюз, като пакета за банковия съюз и предложения, отнасящи се до съюза на капиталовите пазари. Банковият съюз е сред основните приоритети на естонското председателство. Това е още един дългосрочен проект, който предполага намирането на съгласие по много взаимно свързани, технически сложни и, политикали, и политически чувствителни аспекти. Независимо от това, постигнахме добър напредък по банковия пакет. Той съдържа мерки, насочени към намаляване на риска в банковия сектор както е посочено в пътната карта от юни 2016 година, трябва да се постигне достатъчен напредък по тези предложения, преди да започнат разговори по Европейската система за гарантиране за навлоговете. Това е основен стъп в архитектурата на Банковия съюз. Ще спомена два законодателни акта, кои, по които започна ускорена работа сред мерките и мъщи за цел да намалят риска в банковия сектор. Директивата за иерархия на негарантираните дългове инструменти при процедура за несъстоятелност, така наречената иерархия на банковите кредитори. И на второ място регламент за преходните споразумения за постепенно въвеждане в е, регулаторния капитал е, въздействието на международния стандарт за финансова отчетност. И двата бяха прияти от съвета през декември след споразумение с Европейския парламент на 25 октомври. Работните групи на съвета продължават работа по други законодателни предложения, свързани с Банковия съюз. Сред тях са регламента и директивата за капиталови изисквания, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и регламента за единен механизъм за преструктуриране. Ще продължим техническите е, дискусии по тези сложни предложения. Финансовата криза и последвалата е рецесия доведе до доста високо ниво на необслужвани кредити в някои държави членки. Те могат да доведат до ефект на доминото и да създадат отрицателна, отрицателни очаквания и представи, свързани с банковия сектор. През юли съвета прие план за действие за решаване на проблема на обслужваните кредити. Планът включва комбинация от мерки за намаляване на не обслужваните кредити и за превенция на бъдещото им поява. Съветът също така постигна съгласие за редовен преглед, за да се оцени ситуацията с необслужените кредити в Европа, както и на предприятите мерки. Комисията в момента подготвя пакет мерки за изпълнение на плана за действие на съвета по необслужваните кредити. Надяваме се, че е, това ще спомогне за постигане на обща ни цел за намаляване на финансовата разпокъсаност и улесняване на капиталовите потоци в единия пазар. И освен това, тези стъпки може и да имат положителен ефект върху дискусиите по разпределение на риска в банковия сектор, особено що се отнася до общия предпазен механизъм, също така и предложената система за гарантиране на депозитите техническата дейност продължава в съвет. Освен работата по банковия съюз, естонското председателство постигна напредък и по елементите на съюза на капиталовите пазари. Ние трябва да намалим зависимостта от банките и да създадем условия за по-разнообразни канали за финансиране. По-конкретно работните групи на съвета постигнаха напредък при разглеждането на различни досиета, свързани с финансовите услуги. На първо място това е регламент, Европейският регламент за пазарна инфраструктура чиято цел е да се повиши пропорционалността и да се намалят разходите за участниците, особено по-малките участници, при клиринг на деривати. Постигнахме споразумение по преговорния мандат през декември. Съвета сега е готов да започне тристранни срещи. Веднага след като Европейският парламент е готов, започнахме дискусии по предложението за надзор на централни контрагенти от трети страни, както и предложението за паневропейски пенсионни продукти. Надявам се, че тези дискусии ще дадат възможност на българското председателство а, да постигне допълнителен напредък. Друго важно досие в тази област е свързано с укрепване на правилата на Европейския съюз за превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Постигнахме споразумение по тази директива в атмосфера на доверие и сътрудничество с вас и колегите ви от комисията Либе в края на декември. Следващата стъпка е приемането на акта от двете институции. Това е значителна стъпка в усилията на Европейския съюз за превенция на използването на финансовата система за финансиране на криминални дейности. Директивата има за цел е и да установи режим на прозрачност с цел превенция на укриване на средства. Това е част от плана за действие на комисията срещу финансиране на тероризма, прият през 2016 година след вълна туристични атентати в Европа. Нека сега да кажа няколко думи за данъчното облагане. Едно от основните ни постижения през последните 6 месеца беше приемането на списък за юрисдикции, не оказващи съдействие при данъчното облагане. Целта на този списък е, не е да бъде еднократен акт. Списъка трябва да се преразглежда през следващите години. Аз съм убеден, че българското председателство ще продължи е, успешно работата в съответствие с установената процедура за анализ. Нека сега да спомена и предизвикателството за данъчно облагане на печалбите в цифровата економика. Обедени сме, че Европейския съюз трябва да предприеме спешни мерки, за да станат данъчните правила е, подходящи в цифровата епоха. Цифровата економика е, е трайно явление и тя поставя под съмнение съществуващите идеи за международни данъчни правила, които са разработени с оглед на традиционната економика. И така стигам до края на своето изложение. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви много. Споразумението с Европейския парламент беше много добре. Бурхард Бац е първият. Благодаря, господин министр. Аз също искам да ви благодаря лично. Но искам да благодаря и на вашата страна за, според мен, отличното председателство. Това беше първото председателство на вашата страна. И мисля, Наистина през последните месеци направихте свършихте чудесна работа. Имам един кратък въпрос, но той ме интересува много. Вие говорихте за годишния растеж, за, за обзора на годишния растеж. Екофин, съветът излезе със своите заключения по този доклад, по този обзор и заедно с другите държави членки подчертавате, че прилагането на препоръките, на специфичните за страните препоръки се прилагат с различно, с различен ангажимент. И това на фона, както казвате вие, това на фона на един благоприятен економически климат в Европейския съюз. Е, климат, който благоприятства определени реформи. От години вашата страна се справя много добре и това е отразено в докладите за специфичните препоръки. Имате дефицит под 10%. Затова би ме интересувало какво, какъв е всъщност ключът към вашия успех – е, това, което се прави от правителството, от страната като цяло. А, благодаря ви за въпроса. Наистина, моментната ситуация, економическа ситуация, ни позволява на страните, които имаха проблеми с балансирането на бюджета и с събирането на резерви, с акумулирането на резерви, да го сторят сега. Естоният естонският подход се корени в историята на страната – Ние следваме принципа а, на спазване на правила, когато те веднъж са приети. И това въжи за всички. И ако те не работят, тогава смятаме, че има нужда от нови правила. Но това е един общ принцип. От естонска перспектива мога да кажа, че през годините ние сме следвали този принцип, че когато вземаме някакъв заем, той не е, това не са наши пари, това са пари на някого други. Особено този принцип се спазва а, от десницата. По време на кризата ние използвахме нашите резерви, но също така направихме и много съкръщения в бюджета. И се радвам да кажа, че нашите хора разбраха какво правим, разбраха нуждите от ограниченията. И вследствие на това държавният ни дълг е много малък, по-малко 10% от БВП. Мисля, че това е един от най-малките е, дългове в рамките на държавите членки и на ОСР. Освен това, акумулирахме и резерв. Един от нашите приоритети е да, за, да рестартираме економиката. Структурните фондове се използват по най-добрия начин, така че те да опосредстват съществени промени, за да има економически растеж. А освен това много инвестираме и в науката и изследванията. Благодаря, господин министър. Вашата страна има потвърдена а, репутация като страна а, с ясен ангажимент към цифровата економика. Проведахте много важна среща на върха в рамките на председателството и по време на председателство, по време на декемврийския съвет, вие казахте, че ще се стремите към приключване а, е, на работата по данъчното облагане на цифровата економика. Цифровата економика е, ще промени цялата ни економика и как да, проми, да променим тази економическа промяна и идеята за данъчно облагане специално пригодено към цифровата економика това няма ли да бъде отклонение от посока, на която държим от началото на мандата, а именно данъчното облагане да бъде адаптирано към економиката? Когато говорим за конкретно данъчно облагане за платформите, ние не казваме нищо за усилията, които трябва да се насочим към адаптирането на данъчното облагане към една все по-цифровизираща се економика. Благодаря ви за въпроса. Наистина, по време на нашето председателство. Въпросът за облагането на цифровата економика беше един от приоритетите ни. Много внимание бе отделено на този въпрос. Нашето разбиране и европейското разбиране е, че съществуващите принципи на данъчно облагане трябва да се преосмислят. Защото до момента облагането е ставало на базата на физическото местопребиваване, на физическото седалище. Но цифровото развитие променя нещата. Една компания няма нужда да се намира в дадена страна, е, тя, фирмата може да се намира просто в един компютър или iPad някъде по света. И това поставя в неблагоприятно положение компаниите, които честно плащат данъците си. Те плащат своите данъци, докато техните конкуренти които развиват да, дейност в същата страна, не плащат данъци. Затова приветствам френската инициатива. Да намерим по-бързо решение. Ако не може да постигнем резултати в по-голям мащаб, например мащаба на ОИСР, то трябва поне да приложим принципа на екофин, въпреки че ние предпочитаме общото решение, общо приетото решение да базираме данъчното облагане на приходите – много е трудно да се постигне бързо споразумение тук, но Европейския съюз трябва да вземе единно решение. Държавите членки не могат да се придвижат сами напред. Тази платформа ще бъде представена през пролета на заседание на ОИСР. Госпожа Легнер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Много интересна беше вашата реч. Естония е предните редици на цифровизацията. Цифровата Европа беше приоритет. Естония е пример за другите за това как основава публичните си финанси на цифровизацията. Е, хората освен това използват цифровите услуги и интернета много активно. А, това, което ни бе представено, звучеше чудесно за предоставянето на услуги а, по интернет, даже и в отдалечените райони. Но как стои въпроса с равнепоставеността на гражданите в цифровата среда? Защото за ползването на цифровите услуги има нужда от определени умения да се използва таблет или смартфон. Има нужда понякога от определени езикови умения. И тук имам предвид възрастните хора и хората, които нямат цифрови умения, как се осигурява техния достъп до цифрови услуги. Благодаря ви за въпроса. Да, наистина. Естония избра да използваме електронните услуги цифровите услуги колкото се може повече. Ни, нашата цел е да запазим околната среда. И много е важно, освен това, административните процедури да са прости, ясни, разбираеми за всеки го. Ето, например, обявяването на данъците, то става само за няколко минути – попълването на данъчната декларация, защото данъчната декларация предварително е попълнена от данъчните власти, вие просто проверявате вашите данни и всичко вече е почти свършено. Ние искаме да направим услугите, администрацията за нашите граждани, колкото се може по-просто и достъпна за тях. Електронното правителство функционира чудесно от години. То ни помага да сме всички заедно в една информационна среда и да приемаме, например, законови актове по този начин и да ги подписваме в цифровата среда. Освен това имаме различни програми, които гарантират достъпа до интернет за всеки го. През последните години широколентният достъп бе приоритет за нас. Всяка ферма, всеки индивид, независимо млад или стар, трябва да има достъп до широколентния ден интернет. Освен това, имаме различни обучителни програми за хора, които искат да придобият компютърни умения. За младите хора това не е проблем. Те имат тези умения. Но дали искаме или не, освен електронната държава, ние имаме и възможност, която даваме на по-възрастното население да отиде в физически офис и да получи помощ. Благодаря следващият оратор, господин Рамоза. Благодаря, господин министр. Добре дошли в парламента. Аз поделям мнението на господин Балц, че естонското председателство бе успех за Европейския съюз. Аз мятам, че ръководството на Европейския съюз не е въпрос на измерение, а също така и въпрос на добри практики, най-добри практики. Финландия, Дания в областта на трудовия пазар, Холандия в областта на економиката, всички те представляват примери за добри практики. Ето защо исках да ви попитам за следното. Дали успехът на Естония се корени в използването на програмата Електронна Естония? Това беше марката на вашето, вашето председателство. Това ми е първият въпрос. На второ място. Какво смятате за бъдещото, бъдещата хармонизация на ДДС в Европейския съюз? Защото това е важен инструмент за разнообразяване на ресурсите. Проблемът е тук с по-малките държави. И как виждате евентуалното ръководство на отделните държави в различни области? Aitäh küsimuse eest. Благодаря ви. Да, наистина. Всяка държава членка има определени успехи в определени области, но има и своите проблеми. И е хубаво, че ние споделяме проблемите си и добрите практики помежду си. Заседанието на Екофин На него водихме различни дискусии и държавите членки говориха за напредъка в образованието, в реформата за данъчното облагане. Те представиха резултатите от тези реформи. Сега, що се отнася до общата корпоративна данъчна основа – Това е въпрос, който засяга някои страни повече от други. Някои се страхуват да променят данъчната си система, която според тях е успешна система и функционира добре, а други смятат, че трябва да вървим по-бързо към едно хармонизиране. Електронните услуги. И напредъкът в тази област беше, бяха много важни за нас – Развихме и програмата за европейско местожителство. Тя помогна да се намали бюрокрацията. За хора от други страни, Е, те така по-можеха по-лесно да участват в естонската економика. Това не е система за избягване на данъци, на данъчно облагване. Това е система за общи правила за всеки го. Димитриос Пападимулис. Е, Димитриос Пападимулис. Благодаря. И аз, господин министр, искам да ви благодаря за това, че дойдохте да се срещнете с нас днес. Също така искам да кажа, че много положителен баланс успя да постигне естонското председателство. Имам няколко въпроса към вас. Първо, банковия съюз и изпълнението на програмата по него. Какво ще кажете за третия стълб? Европейската система за гарантиране на депозитите. Знам, че бяхте си поставили за цел да приемате мерки, които да намалят риска в банковия сектор. И да, действително сте направили няколко, някои положителни стопки в тази посока. Намаляването на риска до някъде, до някъде успя да се реализира, но а, Споделянето на риска, което е нещо много важно според комисията за банковия съюз, за да се завърши банковия съюз, е една област, в която не е отбелязан никакъв напредък. И без е, трети стълб няма как да има съюз и економисти от комисията и от Европейската централна банка казват, че сега е моментът банковия съюз да се предвижи напред, така че еврозоната и Европейския съюз да са по-подготвени в случай, че утре възникне нова криза или а, се изправим пред нова рецесия. Тъй, че въпросът ми е Какви са трудностите, с които се сблъскахте? Защо, защо не предвижихте е, нещата напред по отношение на споделянето на риска в съвета? Кои държави членки спират напредъка по това предложение на комисията и ЕЦБ? както, което е подкрепено и от е, голяма част от Европейския парламент. Може ли да ни дадете информация за това, кои са тия държави членки, които спираха този процес? Втори ми въпрос е свързан с а, избягването на данъци. А, така наречените доклади Paradise, когато изтекоха, предизвикаха голям а, скандал. А, преди това панамските а, доклади. А, и мисля, че трябва да се изправим пред действителността. Необходима е хармонизация, по-тесно сътрудничество, по ефективна борба с избягването на данъчното облагване. Това е, е една, една чума за всички закон, за данакоплаци и удар е, също така срещу приходите на е, държавите членки и Европейския съюз. Още веднъж парламента още веднъж парламента настоява за напредък ние приемаме резолюции с огромно мнозинство. Комисията също, макар и не толкова дръска но, и смела, но също а, предприема стъпки. Но трудностите идват от, от съвета. Може, ако може да ни кажете, кои от държавите членки са против напредъка в тази а, област? Кои от държавите членки в съвета? Благодаря. се Благодаря ви за въпроса за въпросите. Всъщност, както казах, Банковия съюз бе един от приоритетите на Естония. И много труд и усилия вложихме в а, тази област. Както казах в а, встъпителното си изложение, успяхме да постигнем напредък в две области от Банковия съюз, но за съжаление по време на нашето председателство не успяхме да стигнем до, до съгласие на ниво ЕКОФИН. На ниво съвет на министрите. Е, като погледнете държавите членки в е, ЕКОФИН, има разногласия. Повечето държави членки смятат, че преди всичко първо трябва да се занимаем с намаляването на риска. След това общия предпазен механизъм и а, схемата за гарантиране на депозитите. Аз се надявам, че България качеството си на председател, ще успее да завърши този процес, е, защото много усилия, много работа вече е вложена в е, това. Да, се надявам да се да се продължи да се работи по схемата за гарантиране на депозитите. Проблема е в това, че има много държави членки, много различни мнения, различни тревоги сред тях. Някои държави членки се притесняват за, за за кредити, които не се обслужват и за тях е много важно на споделянето на риска. Други път, други пък отдават по-голямо значение на намаляването на риска. Затова трябва да намерим компромис, защото за да се взема решение, необходимо е единодушие по данъчни въпроси. hoogsalt edasi ja mul on hea meel, et me selle Eesti eesistumise ajaks äh, äh, По отношение на, на черния списък. Отбелязахме напредък, успяхме в крайна сметка да, да приемем а, тази инициатива към края на председателството ни. Тук целта не е да се наказват страни чрез този списък, но да бъдат призовани да си сътрудничат с Европейския съюз, И съм доволен, че е, редица страни е, проявяват интерес сътрудничество с Европейския съюз и са, е, каза, са поели ангажимент на най-високо ниво, че ще проведат реформи в данъчната си система така че да бъдат махнати от списъка. Благодаря ви. Благодаря, Свен Гиго. Welcome, uh, minister. Um, Добре е дошъл, господин министър. Два въпроса имам. Първият е свързан с черния списък, който в момента се разработва. Както знаете, много страни много бързо бяха поставени в сивия списък. От друга страна, както казахте, е, трябва да насърчаваме и да приветстваме случаите, когато страните поемат ангажимент за промяна. Проблема е, че нещата не са, а, не са прозрачни. Не знаем а, кои е, страни са оценени от етичната комисия на а, държавите членки и по какъв начин. И всъщност не знаем какви, какви промени са извършили тези страни в сивия списък. Вие сте, Естония сте една страна, която уважава прозрачността. Можете ли да поемете е, ангажимент, е, че ще се оповестят публично докладите за оценката? И как ще се следи изпълнението на ангажиментите им? Втори въпрос е, винаги е интересно да се гледат а, а, страни с а, а, ниски данъци. 0%, 0% корпоративен данък в Европейския съюз в Естония. А, за, задържани държавни приходи, а, например, а, в Естония има 0% данъчно облагане. За мен това не е проблем, според мен. Стига това да се използва за, само за нуждите на местния бизнес. Но може ли да ни дадете някакви а, цифри за броя на, на а, фирмите, които са регистрирани в Естония? и а, само че със собственост на лица от други страни. Ако може да ни дадете статистика също така по страни за тези чуждестранни собствените, да знаем дали това се използва за целите на а, а, укриване на данъци и избягване на данъчно облагане. Благодаря ви за въпросите. а, списъка на страните, така е вече черния списък, разбира се, това е един а, а, много деликатен въпрос. подкрепяме, разбира се, прозрачността, но трябва да сме предпазливи и внимателни. Не, само желанието ни не е достатъчно. Трябва да вземем предвид, е, трябва да отразим и да вземем предвид и желанията и интересите на страните, които са засегнати. Както казах, страни, които поемат ангажимент на високо ниво за данъчна реформа, не се поставят или се махат от черния списък. Mm. Ако изпълнят дадени е, условия, тогава се отстраняват. Основната цел е да, да насърчим третите страни да си сътрудничат с тях, а не да ги поставяме в, е, в неудобно положение или да ги, да ги сочим с пръст. на експертно ниво много а, сериозно, много внимателно се следи дали изпълняват ангажиментите си. Ако не си изпълняват ангажиментите, биват поставени обратно в а, а, списъка. По отношение на естонската данъчна система, целта. А, а бихте ли отговорили на първия ми въпрос? Господин Гиголт. Той беше дали а, оценки, да, докладите за оценка и по писмата, с които се поемат ангажименти, документите, с които се поемат ангажименти, а, ще се публикуват. Да, благодаря ви. Аз, е, може би, не съм компетентен да дам отговор на този въпрос. Е, е, това е въпрос от експертно естество. По отношение на черния списък, в заключенията на съвета се съдържа достатъчно информация, мисля, която да гарантира прозрачността. Но, разбира се, можем по-подробно да обсъдим а, този въпрос по-нататък, но, но трябва да, да, да зачитаме обществени интереси, и интерес на страните. Надявам се това да отговаря на въпроса. И сега по втория въпрос. Целта на системата в Естония е да трябва да бъде доходна за, за а, фирмите. Е, тогава, но тези допълнителни приходи се е, отнемат тогава, когато няма допълнителни инвестиции, т.е. дивидендите, които биват облагани. Тогава, когато не остават в страната, тогава се, е, се облагат трябва да има подоходно облагане. В Естония е нараснало нивото на, на приходи. Да, имаше в миналото тревоги, че хората ще започнат да си укриват а, приходите. Но сега е ясно вече, че е, стопанския сек, сектор е, няма, е, няма интерес да си крие приходите. Сега не мога да ви дам статистика, да ви дам статистическа информация как се, дали се използва и в каква степен данъчната ни система от странни собствените си. Но фирмите трябва да, да се съобразяват с данъчните правила на страната, в която действат. А бихте ли могли да ни изпратите тези данни? Да, изпратете писмен въпрос и тогава може би да. Да, разбира се, по първи въпрос, естествено, че трябва да се защитават интересите. И интересите на, на, на, на парламента, на правоохранителните органи не съвпадат с наруш, правонарушителите, естествено. Европа на свободата и демокрацията не виждам. Барбара Капа, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра. Искам да ви поздравя много за професионално и спокойно проведеното председателство. В началото казахте съвсем точно, че в момента в Европа има положителна тенденция по отношение на економическия растеж и инвестициите. също и пазара на труда и потенциала на, на, на работната ръка. Казахте, че споменахте за бюджетния буфер и за това, че сте се концентрирали върху потенциала за растеж. Голяма част от това е свързана с цифровата економика. Знаем в, в Ирландия какво стана. на финансовите пазари. Също е важно в цифровото измерение. Е, чудесен напредък сте е, направили и по отношение, сте постигнали и по отношение на банъчния съюз. Мисля, че обаче три въпроса не бяха решени. Първо пакета за услугите – Програмата за електронно, граждан, за електронно гражданство би била добра практика, която се изпълни след това. А, те, нормите за ДДС, за електронни книги, електронни публикации. Ето идеята е да се намали ДДС. И трето, задължително отчитане, задължителна декларация от страна на данъчните посредници. Това са три досиета, заедно с други въпроси, като защита на данните, директивата за е, авторското право и е, цифровото съдържание. Те ще се гледат по време на българското председателство. въпрос е какви са, какви са съветите ви, какъв е съвет ви към българското председателство? по отношение на въпросите, свързани с цифровите въпроси. И сега за този списък, за, неко, за юрисдикциите, които не искат да сътрудничат. Вие казахте, че голямо, голям успех бил да се създаде изобщо този списък. А сега има 8 страни, но въпреки цялата прозрачност е много трудно да се разберат критериите. Може ли да ни дадете допълнителни документи за критериите? aitäh küsimuste ja ka selle toetuse eest meie eesistumisele. kui ma alustan kohustuslikes, eh, kohustuslikest reeglitest finantsnõustajatele ja vahendajatele maksuskeemide avaldamist. По отношение на задължителните декларации за посредници и консултанти, консултантски фирми. Това предложение бе оповестено, бе публикувано преди началото, точно преди началото на нашето председателство. Много е сложно предложението. Много въпроси трябва да бъдат обсъдени обстойно. На много заседания го разглеждахме и стигнахме до две компромисни предложения. Но както знаете, всяко председателство трае 6 месеца едва. Просто не ни стигне времето за да се стигне до заключение. Вярвам, обаче, че е, пред, е, предложението е в е, готов вид е, да бъде поето от българското председателство и да бъде приключена работа по него. По отношение на е, правилата за ДДС, за електронни книги и издания – За съжаление, това е една от темите, по които две държави членки не са в състояние да стигнат до съгласие, а по този въпрос също е необходимо да, да има единодушие. Това е нещо, което, на което станахме свидетели по време на Малтийското председателство. Те се опитаха да, да доведат нещата до съгласие но не успяха и за съжаление ние също не успяхме. После по въпроса за черния списък. Да, действително, това, това че 8 страни това, че 8 страни са отстранени от списъка. Може по два начина се гледа на, на, на това нещо. Отстраняване, махането на 8 страни може да бъде а, слабост, но може да бъде и предимство. Защото това означава, че това са страни, които са а, поели ангажимент да си сътрудничат с нас. А страни, които са били добавени, пък а, сега предприемат мерки, за да бъдат махнати от списъка. Така стоят нещата. Дък Нидермайер. Благодаря, Людек Нидермайер. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към онези, които поздравиха страната ви за много доброто председателство. Имам само един въпрос за, по едно предложение за общата основа на корпоративен данък, сложно предложение. Не можем да очакваме, че този въпрос ще бъде решен в рамките на едно председателство. Искам обаче да чуя вашето лично мнение и освен това как смятате, че ще се придвижи това досие през следващите месеци. Действително, по време на естонското председателство работихме по това предложение. Приключихме първото четене и разгледахме документа ред член по член в глави 1 до 5 започнахме и работа по пряко свързаното досие за цифровата економика. Постигнахме заключения на съвета за варианти в областта на цифровата економика. Темата е много трудна и съм убеден, че разговорите ще продължат. Позициите на държавите членки са различни. Аз лично смятам, че в определен момент можем да постигнем споразумение, но за съжаление по този въпрос моето лично мнение не е от значение. Благодаря, Хонас Фернанде. Благодаря. И аз искам да се присъединя към поздравленията към председателството ви. Още един път искам да повдигна въпроса за преговорите по напредък на Банковия съюз. Водим дебат за намаляване на риска е, въпроси като Европейската система за гарантиране на влоговете са насочени към намаляване на системния риск. И в Европейския съюз и еврозоната ние искаме да намалим риска и е, предложението ЕДИ са насочено именно към тази цел. Казахте, че е постигнат сериозен напредък в пакета за намаляване на риска. И в съвета и в парламента е свършена много работа по този въпрос, но както каза колегата Папа Димулис, малко, малък е напредъка по системата за гарантиране на влоговете. Знаем, че дискусията си остава на техническо ниво, тя не е стигнала до политическото, но няколко думи за разговорите на техническо ниво. И кои са страните, заради които въп... сме в застой? И как може да се преодолее този застой? може би е, звучи странно това, че е, намаляваме риска, но това е целта на е, ЕДИС намаляване на риска. И така, докъде са стигнали техническите разговори? Благодаря за въпроса. Както вече казах, във връзка с Банковия съюз, То е много важна тема за естонското председателство и ние му посветихме много ресурси. темата е в дневния ред на почти всяко заседание на ЕКОФИН. Държавите членки имат различни становища по въпроса. За някои държави членки разпределянето на риска е най-уместния подход. За други най-напред трябва да се намали риска и след това да се премине към разпределението му а, и схемата за гарантиране на депозити. А, обсъждаха се методите за намаляване на риска. А, постигнат е добър напредък. И Естония продължи с по пътната карта, прията през 2016. Радвам се, че постигнахме и заключения за иерархията на, на негър, необезпечените дългови инструменти при процедури за несъстоятелно също така регулаторните изисквания за въздействието на международен стандарт за финансова отчетност. Както казах, държавите членки имат различни становища. Има страни, които са по-консервативни. Някои страни може би смятат, че разпределението на риска е по- целесообразният вариант. На техническо ниво положихме огромни усилия и ще продължим да полагаме такива усилия. Пол Танк. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за присъствието. Благодаря ви и за усилията, положени по време на председателството. Оценяваме ги високи. Още повече, че естонското председателство работеше и по много трудното досие за общата основа за облагане на корпоративния данък. Личното ви мнение е, че може да се постигне споразумение? Германското правителство, което сега се, по което сега се водят преговори, подкрепя и идеята за обща данъчна основа, в това число минимална данъчна ставка. Къде са възможностите за вас, според вас, за постигане на съгласие? Също така сте свидетели на динамиката, свързана с цифровото данъчно облагане. 10 страни подписах писмото, чието инициатор е френския министр на финансите Бруно Люмер. Смятате ли, че различията могат да бъдат преодоляни в краткосрочен план? И трябва ли Европа, това вече е политически въпрос, да поеме политическа инициатива? Не можем да чакаме ОСР, не можем да чакаме американците. Европа е тази, която трябва да играе лидерска роля. Благодаря за въпроса. Е, Естония положи много усилия по досието за общата данъчна основа за корпоративния данък. Няма да кажа как няма да се спирам в подробности, тъй като по време на председателството имаше избори в някои държави членки. И това винаги затруднява допълнително постигането на споразумение. Тъй, когато се форм... съставянето на правителството е в процес, министрите нямат толкова правомощия. Ето защо трябваше да мине работата отне малко повече време. Данъчното облагане на цифровата економика, разбира се, е много важна тема. В Европа сме включили този въпрос в дневния си ред. Тъкмо поради това, че Европа предприе работа по този въпрос, ОИСР е подложен на натиск. Държавите членки на Европейския съюз понякога не разбират, че най-доброто решение е глобалното споразумение. Приветствам инициативата на държавите членки, които искат ускорена процедура И това разбира се е една от альтернативите. Общата Общите европейски решения са за предпочитане, докато постигнем глобално споразумение за облагане на данъчната, на цифровата економика. Костас Мавридис е последния. Благодаря, господин председател. Ще започна с, с въпрос, свързан с социалните показатели и индекси. Мисля, че това е един от основните въпроси, които се обсъдих в Швеция. Тогава ни се каза, че ние трябва да интегрираме социалните индекси в европейския семестър. Искам да чуя вашата позиция. Вторият ми въпрос е свързан с, с Европейската система за гарантиране на влоговете. И други колеги повдигнаха този въпрос. В началото на в своето изложение вие говорихте е, за напредък е, по банковия съюз. Да, имаше напредък, е, двата стълба са на лице, имаме инструмент за финансиране на банките, директива за консолидиране на банките, но моят въпрос към вас е какви са истинските причини, аз не говоря за техническите с, с причини, поради които не можем да постигнем напредък по третия стълб. Защото от самото начало то е неразривна част от банковия съюз. И има технически доводи за и против и първия и втория стълб. Така че, моля ви, кажете ми и аз бих искал да бъдете откровени, защо не можем да постигнем напредък по третия стълб. Този въпрос е изключително важен за нас. Има подозрение че в последствие ще бъдем призовани да решаваме въпроси, които сами сме създали при е, замисъла на Банковия съюз. Първия въпрос е, за социалните индикатори в обсъдени в Гьотеборг и включени в европейския семестър. Ние трябва да гледаме на процеса като цяло. Процес на европейския семестър се подобри, е, дейностите са по-насочени, да, вярно е. Не сме постигнали всички очаквани резултати, изпълнението на препоръките по страни може да е по-добро. Социалните показатели, разбира се, имат своята роля в този процес. За съжаление, в момента не съм в състояние да анализирам доколко е голяма ролята на тези индикатори и каква е връзката с принципите, които обсъдихме в е, Гьотеборг. Що се отнася до третия стълб европейската си за гарантиране на влоговете, броят на държавите членки около масата е толкова голям, И всяка държава членка си има свои проблеми, своя специфика, свой електорат и е необходимо да се постигне консенсус. Моето чувство е, че постигнахме споразумение за постепенен напредък, започвайки с намаляването на риска и в последствие ще продължим с останалите стъпки. Ако се опитаме да направим всичко наведнъж, няма да стигнем до никъде. Така, виждам аз нещата. Сигурен съм, че по този начин ще постигнем споразумение и по Европейската система за гарантиране на влоговете. Благодаря много. Надяваме се, че така и ще се случи. Благодаря за тази полезна размяна на мнения. Всички политически групи ви поздравяват за председателството и аз мога само да повторя тази оценка за успех и разбира се, сътрудничеството ни ще продължи а, като член на Екофин. Благодаря ви. No, Bulgaria. You need to, to do the announcements. What Your colleagues, very quickly, some announcement before moving to the next point. Колеги, едно съобщение преди да преминем към следващия ред на дневния, преди да преминем към следващата точка. Имам е, заседанието на координаторите. Какво се случи? Пр- е, отложихме отложихме решенията за пакета е, ДДС. Трябваше да вземем, трябваше да го обсъждаме днес, но обсъждането се отложи. Освен това, за директивата за разпространение за страхователни продукти, за това ще говорим сега. Календара на работните групи, финансова помощ ще работи до края, до началото на лятото. Работна група конкурентоспособност. Работната програма беше одобрена ще има първите три заседания на екипа IFRS. Е, те са одобрени. Освен това, мисиите са следните Франция, 4 от НП, 3 от социалистите и демократите, 1 от ЕКР, 1 от АЛТЕ, Базел, 16 от ЕНП, 5 от социалисти и демократи, един от ЕКР, един от АЛТА, един от КОЕ, един от Зелените, един от НС и е, Европейската Централна банка, 12 е, общо члена ще бъдат. Ще има среща с е, шефа, новия шеф на Еврогрупата. Освен това, ще има номинация на консултативния съвет по европейска статистика. Координаторите днес ще дадат предложение за кандидат. Економическата, економическото управление. Координаторите решиха да има последваща оценка на пакета, предложен от комисията. устойчиво финансиране ще има заседание с групата на високо равнище Brexit. Координаторите обсъждаха работния метод, евентуална резолюция Координаторите решиха да няма последваща резолюция по резолюцията Б80598 от 2017 година. Споразумение за застраховки и презастраховане между Европейския съюз и Штатите по това споразумение няма изменения ние директно ще гласуваме проекто предложенията. Това за сега е, са моите съобщения. И сега може да преминем към точка 5. Това е директивата за разпространение за застрахователни продукти, дата за прилагането на мерките по транспониране. Ние искаме отлагане на датата на влизане в сила. Това предложение е подкрепено с мнозинство. Тази мярка трябва да и се ползва с координация в съвета. Съветът предложи доста изменения. Тези изменения според мен са разумни, така че трябва да решим каква да е процедурата, да е упростена, процедура по смисъл на член 50. Това предлагаме ние, защото по този начин ще спазим крайния срок. Но докладчикът ни ще ни даде повече информация. Вернер, имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина, това е много трудна процедура, особено от времеви гледна точка. Искам да благодаря на всички колеги и на секретарията за това, че можеха да подготвят досието така, че да може правно погледнато сигурно да отложим сроковете. Комисията в делегирания акт и след това в измененията на законодателството от ниво предложи отлагането, защото имаше разместване в приоритетите на комисията. Комисията искаше да представи това решение преди лятото, след лятото обаче нещата много закъсняха, след това бе, бе прие делегирания акт а, и от нас желаното изменение не може да бъде осъществено. Сега да кажа нещо за делегирания акт тук. Предлагаме да няма изменения, така че би могло да гласуваме още утре. Става дума за два параграфа. 6 насоки и 3 точки от преамбюла и те могат да бъдат гласувани много бързо. Сега същината на нашето изменение на този делегиран акт е промяната на влизане в сила от 23 февруари на 1 октомври 2018 година. Ние смятаме, че забавянето на, от комисията налага това отлагане. В делегирания акт осигуряваме подкрепата от всички заинтересовани страни, така че е, влизането в сила за клиентите и за промишлеността. Влизането в сила е октомври, 1 октомври 2008 година, така че това е без проблем. Но дебатът в съвета показа, че 15 държави членки искат датата на влизане в сила в държавите членки да бъде отложена и се предлага датата да бъде 1 юли 2018 година. Според мен това е разумно предложение, дори въпреки, че Германия и е, Франция не бяха съгласни, но Италия, Великобритания бяха съгласни. За тази цел обаче трябва да има проекто закон на комисията, т.е. промяна на директивата. Е, тази промяна вече е на лице малко късно, а именно на 20 декември ако имахме, ако това предложение беше дошло преди една седмица по-рано, щяхме да може да го обсъдим и гласуваме, но това беше прекалено късно. Никой не е виновен, но в крайна сметка така реши мъдростта на комисията. В директивата се предлага следното. Член първи на 1 юли се променя влизането в сила за държавата членка. Срокът за прилагането за другите се, при... се, се постановява на 1 октомври и в член 2 се казва трябва да де, трябва да действа, трябва е, директивата да е влязла в сила ретроактивно от 23 февруари. Защо е необходимо това? Защото между нашето решение и следващата седмица в Страсбург и подписването, вследствие на нашите вътрешни правила, комисията и парламента и съвета трябва да имат една пауза между, между тези между тези данни, т.е. трябва да има един период между 28 февруари и 23 март. Ще има 26 дена правна несигурност. Ето защо секретарията предложи това влизане в, в, с задна дата, за да не възникват молби за щети и компенсации. Това предложение – е представено. Ако няма възражение, може да гласуваме още утре това предложение и следващата седмица може да вземем решение за промяната на сроковете. Така може да подкрепим делегирания акт и влизането в сила на директивата. Според мен това са все неща, които са непроблематични. И на последно място, вчера водих разговор с компетентния служител, а, с българското финансово аташе. Той ми каза, че българското председателство ще внесе досието на време в съвета, така че и тук от тази страна имаме подкрепа. Благодаря ви за подкрепата до момента. Мисля, че без проблеми може да предвижим това досие. Благодаря ви. Благодаря, господин Ланген, за вашето ръководство и възможността да разрешите една много сложна ситуация. Тя не беше провокирана от нас, но така или иначе се случи. Вие описахте много ясно и точно измененията от съвета. Естествено, трябва да има съответствие между сроковете. В противен случай ще има объркване. Трябва да има компромис в съвета. Така че държавите членки, които са готови, могат да действат по-бързо, но това е вътрешен проблем за съвета. Съветът обаче подкрепя това предложение и има съответствие и съглашение между двата са законодателя. Влизането с задна дата, това също не е проблем, така се решава проблема за правната несигурност за няколко дена. Комисията можеше да ни изпрати текста една седмица по-рано. Нямаше да имаме в такъв случай този проблем, но така или иначе благодарим на комисията за това предложение. Разбираме, че решението беше малко сложно, трябваше да, се преминава, трябваше да преминава от етаж на етаж в сградата, трябваше да чакаме Но в крайна сметка предложението дойде при нас и ние може да получим повече яснота, яснота, която могат да получат и економическите оператори. Ако няма възражение до днес след обед, ще задействаме процедурата по смисъл на член 50 50 алинея първа. Тоест, докладчикът е предложил изменения, които изменения ще бъдат приети, приети и в съвета, така че ние ще сме в унисон с съвета. Няма да има нужда от тристранна среща, защото двата текста ще са еднакви. След това ще имаме нужда от определен период за възражение, след което, ако няма възражение, текстът въжи автоматично за прият и ще бъде публикуван в официалния вестник на Европейския съюз. Така че предлагам да подкрепим, аз подкрепям предложението на докладчика и предложението на съвета. И, предла... и при предложението за по-ранно гласуване днес. Това е пример за прагматизъм от страна на съзаконодателите. Ще дадем естествено и думата на комисията, зная. Е, докладчиците в сянка също могат да се изкажат, ако желаят. Не виждам Ашли Фокс от ЕКАРЕ. Софи Интвелт. Не виждам и другите докладчици в сянка. Така че давам думата на комисията. Добре дошли, имате думата. Благодаря, председател Клатиери. Искам да благодаря на колегите, най-вече на докладчика господин Ланген. Благодаря за подкрепата. Ние искахме да следваме препоръките на резолюцията на Европейския парламент за прилагането на директивата за разпространение на застрахователните продукти. Ние разбрахме, че някои от операторите и разпространителите на застрахователни продукти ще има технически трудности, за да могат да приложат директивата на време ако не се съгласим да отложим датата на прилагане. Затова ние последвахме препоръката на парламента. Разбираме, че ще има технически проблеми, затова е, имаше технически проблеми и при нас и затова малко позакъсняхме с предложението. Ние разбираме позицията на някои е, членове на съвета. Отбелязахме си и писмото от ЕКОН до нас. Надявам се, че ще може да намерим прагматично и разумно решение бързо. Благодаря ви. Благодаря. Вернер, благодаря за подкрепата и искам да подчертая, че без помощта на секретарията и председателя на ЕКОН нямаше да може да постигнем толкова бърз напредък. Правната сигурност е много важна и естествено гласуването трябва да бъде днес след обед. Няма да може, така ли? А кога? Няма да се гласува. Още по-добре. Още по-добре няма да се гласува. Днес ще гласуваме за възражението. И после, по член 50 алинея първа, ще представим текста. И той ще въжи за автоматично прият, ако няма възражение от политическите групи или поне трима членове на парламента. Така че няма нужда от гласуване. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващата точка. Okay. Uh, now, okay, we make five minutes suspension. Ще направим 5 минути почивка.

Уважаеми колеги, нека започнем. Приветствам с добре, дошъл, с добре дошли министъра на финансите на България и председател на ЕКОФИН Владислав Горанов. Добре дошли, благодаря ви за това, че последвахте нашата е, покана, за да представите пред приоритетите на българското председателство в областта на нашата комисия ЕКОН. Ние вече работим в тясно сътрудничество с представителите на българското председателство и аз мога да приветствам и да ви поздравя за вашата работна програма и за положителните ангажименти с с тази комисия. Сигурен съм, че ще имаме добро сътрудничество. Желая ви успех за вашето председателство. Вашето, вашият успех ще е и наш успех, защото знаем много добре, че европейският семестър включва някои ключови файлове, които трябва да бъдат оценени и по които трябва да се намери общ подход по някои ключови досиета, трябва да започнат тристранни срещи по съответните файлове. Ще работим, надявам се, добре заедно. Ние започнахме много добре. Започнахме тъкмо с, с директивата за разпространение на застрахователни продукти. Останови се, че трябва да има съгласуване между двата текста, трябва да има съгласуване на сроковете. Благодаря ви за сътрудничеството и по този въпрос. И преди да ви дам думата, искам да кажа, че това е важен момент и за определянето на нашата пътна карта за завършването на и паричен съюз. Това е знак за успеха и силата на нашата валута, на, на, на пар, економически паричен съюз, който успя да преодолее сил, е, с кризата и някои грешки. Ето, Европа е отново на световната сцена и Зная, че вашата страна иска да се присъедини към еврозоната. Това е знак за интелигентно мислене от ваша страна и знак за силата на еврозоната. А, така че от моя страна имате моята лична подкрепа за този проект на българското председателство. И така, благодаря ви за вашето присъствие и, уважаеми Владислав, давам ви думата. Thank you, Mr. Chair. Uh, I will immediately switch to Bulgarian. Uh, thank you for invitation. I'm start to... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, България е част от голямото европейско семейство вече 11 години и през следващите по-малко от 6 месеца има отговорната задача на председател на съвета на Европейския съюз, политическия център за вземане на решения между държавите членки. На мен се пада високата отговорност да представя пред вас приоритетите на българското председателство на съвета на Европейския съюз в областта на економическите и финансови въпроси. Срещата днес е важна с оглед на заложения в е, договорите стремеж към градивен диалог и допълнително подобряване на институционалното взаимодействие между парламента и съвета в качеството им на съзаконодатели. Европейския съюз се намира в период на растеж, економически, в съчетание с подобряващи се условия на пазар на труда и благоприятни условия на финансиране. От друга страна, ние сме свидетели и на сериозни предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. Вярвам, че с отговорен подход, както и с умерена и градивна политическа амбиция, можем да се справим с тези предизвикателства, да гарантираме общата финансова стабилност и постигането на дългосрочен растеж на економиката, заетостта и доходите в Съюза. Искам да ви уверя, че по време на българското председателство ще продължим работа по задълбочаването на економически и паричен съюз, като ще съсредоточим усилията си в няколко основни направления. Завършване на банковия съюз, постигане на напредък по изграждането на съюза на капиталовите пазари, стимулиране на дебатите по фискалната рамка на съюза от гледна точка на фискалните правила и възможността за създаване на фискален капацитет, както и ще обменим мнения по бъдещата роля на Европейския стабилизационен механизъм. Основен наш приоритет ще бъде работата по укрепване на банковия съюз. Предвиждаме да се задълбочи и разшири пътната карта за неговото завършване чрез конкретизиране на мерките за намаляването и споделянето на рисковете. Това ще насърчи дебат по общия предпазен механизъм на Банковия съюз, където Европейския стабилизационен механизъм би могъл да играе по-голяма роля. Друг въпрос, който е от първостепенна важност както за институциите, така и за гражданите, е фискалната рамка на Съюза. Намираме за целесообразно съвета да продължи работата по упростяването и прилагането на фискалните правила, както и започне дискусии по транспонирането на договора за стабилност, координация и управление в европейското законодателство. На база на постигнатия напредък по тези основни направления – през юни тази година Европейския съвет следва да одобри по-широка пътна карта за задълбочаването на економически и паричен съюз. Обедени сме, че предложеното наскоро от, коми... от Европейската комисия, предложения наскоро от Европейската комисия пакет за економически и паричен съюз е ценен принос с множество интересни идеи, особено в дългосрочен аспект. Уважаеми госпожи и господа, българското председателство ще се стреми да осигури гладко протичане на процеса по координация на економическите политики за 2018 година, така нареченият Европейски семестър. Съветът е, прие вчера заключение по годишния обзор на растежа по доклада за ранно предупреждение и одобри препоръката за економическата политика на еврозоната. Бих искал да ви информирам, че българското председателство е планирало провеждането на тематичен дебат между финансовите министри през месец март 2018 година който ще се фокусира върху изпълнението на препоръките от 2017 година, с е, специален фокус върху повишаването на производителността на труда. Процесът ще завърши с одобряването през юни от съвета и от е, Европейския съвет, от съвета ЕКОФИН, от Европейския съвет на пакет от специфични препоръки по страни за 2018 и 2019, като по този начин ще се насърчи изпълнението на структурните реформи и инвестициите в Съюза. Когато обсъждаме заедно бъдещето на Европа, темата за изграждането на финансовия съюз в рамките на економически и паричен съюз е основен приоритет, както в доклада на петимата председатели на институциите, който беше публикуван през юни 2015, така и е в документа за размисъл на комисията по темата към Бялата книга за бъдещето на Европа от месец май 2017 година. Както споменах, един от настоящите приоритети на Европейския съюз, а също така и ключов за българското председателство, е по-нататъчното намаляване на рисковете в банковия сектор. Законодателните предложения, представени от комисията през ноември 2016 година, са важна част от мерките за намаляване на риска. Естонското председателство несъмнено постигна значителен напредък по досиетата, но все още има нерешени въпроси от политическо и техническо естество, които изискват допълнителна работа. Българското председателство се ангажира възможно най-скоро да постигне общ подход на база балансиран компромис по тези въпроси и съответно да започнем дискусиите с е, Европейския парламент. Напредъкът по досието е съществен тъй като е в интерес на всички европейски граждани, които ползват банкови услуги. Българското председателство ще работи усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение за европейска схема за гарантиране на депозитите. В съответствие с заключенията на съвета от юни 2016 относно пътната карта за завършване на Банковия съюз, политическият дебат по създаването на европейската схема за гарантиране на депозитите трябва да започне при постигане на достатъчен напредък по мерките за намаляване на риска. В момента единствено държавите членки от еврозоната са част от Банковия съюз. Но не трябва да забравяме, че вратата остава отворена за присъединяване на останалите държави членки, както и че стабилността на Банковия съюз в еврозоната има пряко отражение върху целия Европейски съюз. Не на последно място, българското председателство ще продължи работа и по мерките за изграждане на Съюза на капиталовите пазари – съгласно актуализирания средносрочен план с оглед повишаване на дела и ефективността на пазарното небанково финансиране. Ние ще продължим и дискусиите по законодателните предложения за облегчаване на задълженията за клиринг и докладване по изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по актуализацията на изискванията за централните контрагенти от трети държави. Госпожи и господа, ние ще продължим работа по законодателното предложение за създаване на паневропейски пенсионен продукт с цел постигане на максимален напредък, както и ще започна дискусии по същество по прегледа на Европейската система за финансов надзор и по предложението за въвеждане на нов пруденциален режим за инвестиционните посредници. Във връзка с постигнато съгласие за мандат за преговори на съвета от декември 2017 по първата ревизия на регламента за европейска пазарна инфраструктура, обхващаща технически изменения за областите на изискванията за клиринг и докладване и повишаване на тяхната ефективност, изразяваме готовност да започнем преговорите с парламента, възможно най-скоро след приемане на доклада с изменения от парламента. По друга изключително важна тема за нашите граждани и бизнеса – данъчното облагане – Бих искал да ви информирам, че в тази област приоритетите и интензитета на работа по досиетата са определени в съответствие с стратегическите и програмни документи на Съюза, законодателните предложения и работната програма на комисията, съгласно глобалния контекст и общите политически приоритети на страната ни като председателстваща съвета на Европейския съюз. Ще посоча основните ни приоритети. Това са насърчаването на инвестициите, осигуряването на устойчив економически растеж и гарантирането на лоялна конкуренция в рамките на единния пазар чрез справедливо и ефикасно <clears throat> данъчно облагане на корпоративните печалби, които са генерирани в Съюза. И, разбира се, предотвратяването на възможностите за агресивното данъчно планиране при увеличаване на прозрачността, свързана с данъците. Друг ключов приоритет на председателството е единно европейско ДДС пространство – по отношение на трансграничната търговия с стоки между държавите членки и използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на данък добавена стойност при засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки за ограничаване на измамите с ДДС. Ще продължим и работата по досието за обща основа за облагане с корпоративен данък на техническо ниво. В е, това приоритетното сие ще положим усилия за постигане на възможно най-голям напредък. Данъчно облагане на цифровата економика е много важна тема за нас. Мога да ви уверя, че след представянето на законодателното предложение на комисията в началото на 2018 ще положим усилия за постигането на бърз напредък по тази тема. По време на нашето председателство ще се стремим и към постигането на общ подход за по директивата за административно сътрудничество по отношение на автоматичната обмяна на информация във връзка с подлежащите на докладване трансгранични договорености по времето на заседанието на ЕКОФИН през март 2018 година. Създаването на общ списък с е, несъдействащите юрисдикции за данъчни цели е ключов приоритет за нашето председателство. Ще работим по всички въпроси, свързани с общия списък, включително защитни мерки, процес на отписване и нови критерии в съответствие с международните стандарти. Уважаеми госпожи и господа, това накратко са основните приоритети на нашето председателство. Ключът към успешното им реализиране е и в активната и ползотворна комуникация между Европейския парламент и съвет. Обеден съм, че ролята на парламента в този процес – в качеството му на единствената институция на Съюза, конституирана чрез пряко волеизявление на българските граждани, е от решаващо значение. Благодаря ви. Благодаря ви много за много цялостното и пълно представяне и за хубавите думи за Европейския парламент. Първият оратор е Бурхард Балц. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, добре дошли в комисията ЕКОН. Чудесно е, че сте тук при нас и още веднага искам да ви пожелая всичко хубаво на вас лично и на вашата страна. Всичко хубаво за председателството през първата половин година на 2018 година. Имам два въпроса. Най-напред, може ли да ни кажете нещо повече за това, как вие като председателство ще водите преговорите или ще подкрепите пред преговорите по Брексит? Особено в, по отношение на финансовите услуги, финансово-политическата област. Е, как ще поставите там приоритетите. И на второ място, преди няколко ден е, чухме вашия министр-председател, който каза, че иска България да влезе в еврозоната. Цифрите, които чухме и които познаваме, са много впечатляващи. Въпреки това има някои резерви. Резерви че има доста работа да се свърши преди това. Комисар Московиси каза, например, че производителността в страната, в България, трябва да бъде повишена, трябва да се увеличат в е, чуждестранните инвестиции, т.е. трябва да се направи и още много в борбата против корупцията. Може ли тук да ни дадете повече информация за конкретни мерки от българска страна? Благодаря ви. Не, аз, мистер Бакс. Thank you for... Благодаря ви за тези uh, въпроси. Ще почна от, отзад напред, uh, тъй като ми е по-комфортно да говоря за uh, пряката uh, ситуация в uh, България в момента. Разбира се, ние гледаме на uh, еврозоната и на Шенген като възможност за uh, бъдеща интеграция на България към инфраструктурата на, на Съюза. А, и в този смисъл, ако подозренията са, че търсим някакъв ефтин дивиденд от а, а, бързо присъединяване на страната, бих искал да ви успокоя. Ние традиционно сме държавата, и това лесно може да се провери с анализ на данните в Евростат, държава, която уважава а, финансовите правила уроците от 90-те години, от началото на прехода след е, комунизма в България, ни научиха, че трябва да бъдем е, изключително дисциплинирани в това отношение. И ще тръгна от там, че е, имаме установен валутен борт вече повече от 20 години с фиксиран валутен курс – към еврото в началото на установяването на валутния борт през 1997 година. Той беше свързан с вашата бивша национална валута, но след влизането на немската марка в еврото закачихме българският лев с фиксиран курс към еврото и той от повече от 20 години се се измерва с съотношението 1.95583. Точно с колкото немската марка се влява в еврото. В този смисъл коментара, че българската държава би загубила конкурентоспособност заради отказа от възможността да прави монетарна политика е ирелевантен до толкова, доколкото и сега в състоянието на паричен съвет нашата Централна банка няма емисионни функции в смисъл, в който централните банки или примерно Европейската Централна банка го има. Тоест, ние сме включени в кръвоносната система на еврозоната като едно външно тяло, но така или иначе се влияем от цялостната политика на еврозоната и на Европейската Централна банка не е безспорно, кое трябва да е, е водещо. Дали първо е, трябва да конвергираме достатъчно и тогава да станем членове на еврозоната или членството в еврозоната ще повиши доверието в е, националната економика и ще даде възможност за по- по-лесно привличане на чуждестранни инвестиции в този смисъл по-бърза конвергенция. Една от най-успешните политики на на Съюза въобще е кохезионната политика и в този смисъл влизането на България в еврозоната, макар че ние не бързаме да направим тази стъпка преди да сме готови, ние в нашата стратегия на правителството говорим за допускане на българския лев в ИРМ. Влизането в еврозоната може да се разглежда като кохезионна политика по отношение на България, при положение, че ние по никакъв начин не е, създаваме рискове за общата европейска економика. Напротив, държавата ни, вероятно го знаете, е с третия най-нисък дълг в Европейския съюз. Последните две години нашия бюджет реализира излишък. За 2017 очакваме по методологията на Евростат излишък близо 1% от брутния вътрешен продукт, т.е. от гледна точка на фискалните правила е, бихме могли да е, сме пример, а не, и то добър, а не лош. Но дълга тема. Виждам, че системата предупреждава, че говоря повече, отколкото трябва. Thank you. Благодаря, Хонас Фернандес. Не, Алфред сам. Благодаря. Е, всичко хубаво за председателството. Виждаме, че еврозоната продължава да се развива и економическото развитие в Съюза също е добро. Няма нужда повече от мерки за економии, така се намалява само покупателната способност на населението. Економическото възстановяване трябва да подкрепи търсенето и да повиши нивото на живота, жизнения стандарт. Не би ли трябвало да се застъпите за увеличаване на 5% и увеличаване на заплатите? Това би увеличило конкурентоспособността, така ще може да се постигнат целите, които си поставяме в економическата политика. Това може да се приеме обаче само на ниво съвет. Но въпросът са парламентарните избори, които идват много бързо. Ако тези избори трябва да бъдат успешни, държавите членки трябва да загърбят мерките за економии и гражданите да се почувстват наистина част от едно общо семейство. Нещо друго. Интересуваме е, как според вас, колко според вас ефективна е кохезионната политика за сближаването между економиките от Запада, от Изтока и от периферията? Много сериозни въпроси поставяте. Е, можем да го коментираме на ниво концепция с е, дни. Започвам от, е, от мерките за економии. Аз мятам, че сега действащите финансови правила са, изключително, са изключително сложни и не случайно тема за дебат в рамките на съвета е упростяването на фискалните правила, приложими за държавите членки. А, иначе, доколко публичните разходи а, могат да създадат добавена стойност, е, е въпрос на ефективност. Но тук веднага отиваме до това дали а, е, увеличаването на разходите, било то за е, заплати, т.е. на доходите или други разходи на държавите членки, трябва да стават за сметка на повишаване на задлъжнилостта на тези държави. Защото средноевропейското ниво на задлъжнялост е доста високо и всеки опит да харчим за сметка на бъдещето е една а, игра между поколенията, която не винаги е справедлива. Тоест, без, без, безграничното задлъжняване, т.е. увеличаването на разходите за сметка на дълг, според мен в лично качество не е дълновидна политика и нашето правителство, а, говоря в София, не го не го прилага. А, по отношение на а, това, че сега са добри времена, да, а, света се радва на а, етап от цикъла, който позволява а, да дишаме спокойно, или поне в Европа и в еврозоната, а, но а, за съжаление в мига, в който започна възстановяването, ние трябва да мислим за момента, в който цикълът ще се обърне и ще дойдат нови кризи, тъй като всеки, който има по-голям житейски опит, си спомня, че в економиката съществуват цикли и когато сме в добрата част на цикъла, ние трябва да мислим за лошата част, която неминуемо предстои. Ефективността на кохезионната политика мога да я дам с конкретен пример от България. Когато преди малко повече от 10 години се присъединихме към Съюза, средното ниво на GDP на глава от населението спрямо европейското беше 28%. За тези около 10 години, благодарение на членството и на солидарността, която всеки един от вас в тази зала проявява спрямо а, гражданите на Европа, средното ниво, което е измерено в края на 2016 година е 48%, т.е не може да се говори за отвояване, но а, от, от една трета, вече сме на една втора от средното ниво на брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е а, доста сериозна стъпка и ние оценяваме членството си в Съюза като една много успешна история за нашите граждани. А, в този смисъл аз съм сигурен, че ролята на националните министри на финансите по отношение на, на, на бюджета е, е, различна, зависи от политическите семейства, от които те произхождат, от националните традиции, но концептуално не вярвам, че увеличението на бюджетните разходи автоматично води до растеща, тъй като това би означавало да докажем съществуването на перпетум мобиле. Благодаря, Кей Суинбърн. Добро утро, добре дошъл господин министър. Благодаря ви за присъствието. Моят въпрос е свързан с последователността на правилата в Европа. Е, тази комисия, вашия съвет, е, преговарят е, по три досиета за клиринга и дериватите. Споменахте регламента за европейската пазарна инфраструктура. Като съдокладчик, докладчик по първото досие съм запозната с предизвикателствата, свързани с това, че решенията по едно досие не бива да изпреварват и влияят върху решенията по друго досие. Как ще осигури вашия екип последователност в тези съгласуваност между трите досиета? Когато добавите Брексит, става изключително сложно. И как ще направи българското председателство така, че всички мерки по тези законодателни досиета няма да подкопаят дискусии, които ще се водят по е, бъдеще взаимоотношения между Европейския съюз е, и Брексит. Също така е, третите страни контрагентите от третите страни. Как ще, как ще подходите и тук? Ако говорим за Брексит, това е една тъжна история. И аз много съжалявам, че гражданите на Обединеното кралство решиха да напуснат Съюза, защото съм сигурен, че в рамките на на, на Съюза. Той е инструмент първо за а, осигуряване на мир на територията на този континент след Втората световна война. Второ, а, в съвременното развитие на световната економика а, разделението не е, не е добър а, пример. Големите ще стават все по-силни, малките все по-слаби. И това ще го докаже времето. А, по отношение на досиетата, за които а, коментирахте, ние ги гледаме като е, един пакет и ги движиме, нашите експерти ги движат едновременно. Преговорите по предложенията за надзор на централните контрагенти и за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти по линия на регламента за европейска пазарна инфраструктура продължават доста интензивно в рамките на работните групи на съвета. Възоснова на това, което постигнаха естонците, смятам, че ще успеем да постигнем сериозен напредък е, по предложенията за надзор на централните контрагенти и за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти по линия на регламента за европейска пазарна инфраструктура до края на нашето е, председателство. Умерен оптимист съм в това отношение – като акцентът тук е върху а, надзора върху трети, трети страни. А, през декември в а, рамките на естонското председателство постигнахме съгласие по мандата за преговори на съвета по отношение на Емир Рефит. Готови сме да започнем тристранни разговори веднага, щом парламента има готовност за това. Господин Клинц. Добре дошли, господин, председ... господин министър, при нас. Европейският съюз е доста изостанал по отношение на щатите, що се отнася до новите технологии. Ние като най-голямото економическо пространство може да защитим тази слава, ако наваксаме. И в някои области е, трябва да постигнем ръководството, като например е, изкуствения интелект. Нищо не казахте до момента за тези теми. Какви предложения ще направите по времето на вашето председателство? Какви конкретни мерки ще предложите за тази област? На второ място, според, поради Брексит, Европейския съюз е, ще има голяма дупка в бюджета но ще има повече разходи и то не поради разходи за развитие и наука, а и поради е, проблеми с енергоснабдяването и миграцията. Тук тогава би трябвало да се попитате дали разпределение, разпределението на задачите между държавите членки трябва да се преосмисли. Ключова дума тук е субсидиарността. Тоест, от, от нуждата трябва да извлечем ползата, да направим с малко пари повече. И на трето място разбрахме, че много предприятия, малки и средни предприятия от е, Гърция са се преселили в България е, поради различни причини, данъчни причини, например. Сега този процес спрял ли е или продължава? И може ли да си представите че сега, когато Гърция се намира в фаза на възстановяване, може ли да си представите, че може да има обратната тенденция и България да загуби? Много а, благодаря за въпросите. Естествено, съвет Екофин, темата за изкуствения интелект няма как да е, е първи приоритет, е, но това, което бих могъл да е, ви отговоря, че аз все още си спомням успешната история, когато немското правителство реши да вложи доста средства заедно с френското правителство и, и други европейски държави и когато стартира проекта за Airbus – проект, който успя да доведе до там, че американските компании вече не са лидиращи в това отношение, а Airbus е най-успешният производител на въздухоплавателни средства. Тоест имаме вече добър пример как можем заедно да постигнем водещо ниво на технологиите. Прави сте, че традициите допреди до преди 10-15 години бяха Европа да е водещия изобретател. Спомняме си оптичния диск, спомняме си всички изобретения високотехнологични, които възникнаха на Стария континент. Сега лидираща роля безспорно имат други, други държави, но по отношение на съвет Екофин. За нас водещо е облагането на цифровата економика и това е приоритет, който сме извели. Очакваме много скоро законодателна инициатива от страна на комисията. Въпросът за начините за данъчното облагане е от изключително политическо значение, защото той ще даде отговор на въпроса как да облагаме транснационалните гиганти, ако мога така да се е, изразя. Тоест, с облагането на цифровата економика ние ще трасираме един много по-голям въпрос за облагането на мултинационалите и възможността дохода, който се генерира на територията на европейския континент, да остава на разположение на нашите граждани. в този смисъл трябва да гарантираме ефективна и справедлива данъчна система, пригодена към цифровата ера, едно голямо предизвикателство. Вижданията на съвета относно следващите стъпки бяха отразени в заключенията на съвета, прияти на 5 декември 2017 година. Очакваме, както казах, предложение на комисията, както и междинния доклад на ОИСР до финансовите министри от Г-20, като и двете решения ги очакваме в месец март, най-късно април на тази година ние ще започнем технически преглед на предложенията на комисията веднага, като първи приоритет в момента, в който бъдат представени. по отношение на облагането на електронните публикации, което създава възможност за държави членки да прилагат намалени ставки и нулеви ставки към, към електронните публикации, все още се обсъжда. Възникна един спор мога да го нареча дребнав между две държави членки, не искам да влизам в конкретика, който блокира това а, досие през а, юни 2017 година. По отношение на I'll be brief, по отношение на а, отношенията и преместването на фирми от Гърция към България. Според мен това се надценява като ефект. Няма много голямо, дори по време на кризата в Гърция няма много голямо преместване на гръцки фирми в България. Безспорно ние се радваме на една много справедлива данъчна система, която дава предимство от гледна точка на размера на, на данъка и на данъчната основа. В този смисъл сме привлекателна дестинация на фона на увеличаването на данъците в Гърция веднага след кризата така че не мисля, че е, има голямо влияние това движение между двете държави. Thank you. Um, we started perfectly in time, but... Благодаря. Започнахме действително на време, но, но трябва да се опитваме да се вместваме в е, петте минути за е, за всеки, всяко, всяка част от варигата въпроса отговор защото няма да има време а, за всички. Моля, моля до 2 минути въпросите и отговорите до 3 минути. Димитриус Пападимолис. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Желая ви всичко най-добро. Успех по време на председателството. Искам също да ви благодаря и за положителните бележки, които сега направихте по връзка с възстановяването на моята страна Гърция. Няколко въпроса имам към вас. От това, което виждам, още вчера на Екофин изтъкнахте като един от вашите приоритети е социалния стъп. Знам, че се водят дискусии в момента е, в тази връзка. Ако може да ми кажете какви са сроковете, какъв е графика. Е, за това е и за нас да знаем как да ви подкрепим в какви срокове. Втори въпрос. Казахте, че един друг от вашите приоритети е интегрирането на банковия съюз с паневропейската, общоевропейската система на депозити с правилата за предпазния механизъм, намаляване на риска, заедно с споделянето на риска ще, е, ще преследвате. Какъв напредък мислите, че какво предвиждате, какво мислите, че ще постигнете като напредък, защото до сега има доста забавяне в съвета. Трето, многогодишната финансова рамка – и прогнозите за, за Европейския съюз. На прага на Брексит сме. Какво смятате за новите, за новите източници а, а, на Европейския съюз, новите ресурси към бюджета на Европейския съюз? Понеже има очевидни рискове от а, урязване на средствата за соционално и регионално сближаване, кохезионните фондове. А, какво, ще, какво планирате по този въпрос? Благодаря. Темата с е, многогодишната финансова рамка ще бъде болезнена в контекста на Брексит, но за мен дебатът е, се води грешно. И първо трябва да решим е, какви инструменти трябва да разполага Съюза, т.е. какви политики искаме да прилагаме, след което да изпълним тези политики със съдържание. В този смисъл се чуват различни гласове и сценарии. През месец март в София сме организирали една дискусия на високо ниво относно многогодишната финансова рамка. Не вярвам държавите членки да се съгласят да установят нови инструменти за запълване на общия европейски бюджет. Скептичен съм и по отношение на възможността в рамките на съществуващите механизми за финансиране на общия европейски бюджет да се допусне увеличаването на вноските от нетните донори. В същото време от държавите, които се ползват от общата селскостопанска политика и кохезионната политика, се чуват гласове, че тези два инструмента на Съюза са изключително полезни и доказали Стоиността си през годините на, на съществуването им. Ще е трудно състезание, ще е трудно упражнение. Чакаме предложението на комисията, за да се намесим, но така или иначе много е важно новата многодишна многогодишна финансова рамка да бъде приятел от вас, т.е. в рамките на този мандат, на този парламент, на тази комисия, в противен случай се притеснявам, че ако се загуби време за това и, се, и това стане след европейските избори, дебатът ще стане още по-труден, защото тогава ще дойдат нови комисари, нови колеги в парламента и дебатът ще стартира от, от нула. А, бих, бих представил по отношение на засилването на економическия и паричен съюз, ние изцяло подкрепяме текущата работа. Вчера имахме много положителна дискусия между държавите членки по отношение на засилването на Съюза. Представения от комисията пакет е много ценен принос, който включва няколко интересни идеи, особено в дългосрочен план. Съвета проведе последващо обсъждане след среща на върха на държавите от еврозоната – в приобщаващ формат от 15 декември 2017 година. Поддържаме тясна връзка с председателството на Еврогрупата, с Марио Сентено, за да осигурим подходяща степен на координация и приобщаване с работа на Еврогрупата. Големият дебат по отношение на Банковия съюз и намаляването на рисковете и споделянето на рисковете, кое да започне първо, Държавите, по-големите държави и част от държавите предпочитат първо да се проведе дебата за намаляването на рисковете и когато и само когато има някакъв напредък в тази посока да коментираме за темата за споделянето на рисковете. Този гордия възел е трудно да бъде разсечен, но се, виждам желание на държавите членки да напреднат много в тази посока. Thank you, Ernest Ернест Уртасун. Благодаря, господин министър, за присъствието. Имам три кратки въпроса. Първият. Моята група особено се притеснява от това, че през последните няколко месеца има пречка пред до изграждането на банковия съюз. По банковите въпроси говорихте за пакета за риск, но също така и премахване на пречките, както видяхме в резолюцията. Има различни мнения и така, какво мислите за преструктурирането на банките? Нищо не казахте в изложението е, за, директ, за реформата за директивата е, за отчитане по страни. Има ли възможност за напредък през следващите 6 месеца? Има ли някакъв шанс за напредък? Третият въпрос е свързан с е, прочутия черен списък на данъчните обежища – много от нас не споделят решението на Екофин от вчера по една причина, а именно не разполагаме с информация за основанията, на които е взето решение за поставяне на една или друга страна в него като председателство. Смятате ли, че документите, отнасящи се до фирмите, свалени, извадени от списъка, трябва да бъдат публични и трябва ли парламента да има достъп до тях? Защото ако решенията не бъдат обосновани пред парламента, ще има повод за притеснение. Какво мислите? Напълно споделям тезата, че по-голяма публичност по отношение на включването или изключването от списъкът на държавите, които е преценено, че не са достатъчно кооперативни с държавите членки на Съюза по отношение на данъчните въпроси, трябва да бъде с достатъчна степен на публичност, за да бъде достатъчно кредибилно. И вчера изразих мнението, че не би навредило, ако ангажиментите, които държавите, които са ако мога така да кажа, извадени от списъка, бъдат показани на, на, на публиката, но начина по който протече комуникацията с тях, начина по който протече комуникацията с тях е, изисква или предполага това да стане с тяхно решение или съгласие, тъй като в противен случай възниква един доста сериозен дипломатически проблем между, между държавите членки и така наречените несътрудничещи данъчни юрисдикции. А, това, което мога да ви уверя, е, че работната група на високо равнище към съвета наблюдава много внимателно и ангажиментите поети от тези държави, които вчера, тези юрисдикции, които вчера бяха извадени от списъка и си запазваме правото по всяко време, ако те не изпълняват или не изпълнат поетите ангажименти, да върнем статута на не на юрисдикции, които не оказват съдействие. Самия факт, че водим този дебат, показва, че решението на съвета да установи такъв списък е работещо и а, самия факт, че пък държавите много бързо, които бях поставени в този списък, много бързо поеха ангажименти да сътрудничат на, на съвета и на държавите членки, показва, че инициативата ни е била в правилната посока. А, по отношение на а, докладването на трети страни, а, Българското председателство поема и продължава техническата работа, която е напреднала значително по време на холандското, словашкото, малтийското и естонското председателство. Имаме нужда от още време, за да уточним позицията си по това досие. Правната служба на съвета изготви становище по предложението, в което се посочва, че Подходящото правно основание трябва да е член 115 от договора за функциониране на Европейския съюз. Е, комисията продължава да поддържа позицията си, че правното основание трябва да е член 50, алинея 1 от договора. Необходимо е съгласуване с единодушие в съвета, за да преодолее позицията на комисията. На този етап такова единодушие липсва. Благодаря, господин Каборн. Благодаря, господин председател. През 2007 година България иска да се включи. От тогава България иска да се включи в е, еврозоната, но не може да се избира най-хубавото. Членство в Банковия съюз, гаранции на европейско ниво, МФР, стабилност, растеж кой ще отговаря за финансовите работи в България тогава? Толкова много задачи ви се налагат. В такъв момент България ще загуби конкурентоспособността си. 10% е корпоративния данък, 10% е данъчното облагане. Защо да променяте тези неща? Това е рай. Е, искате корпоративна обща данъчна основа, искате данъчна хармонизация, това ще наруши вашата конкурентоспособност. Виждате ли, брюкселските бюрократи ви налагат нещо друго. А в Лондон е, английската банка се страхува, от проблеми при, в контекста на Брексит, така ще е, големи проблеми вследствие на Брексит ще получат и другите банки, например Италианската банка. Очакваме големи катастрофи. Ние искаме за това да излезем, ние не искаме да, и, да видим в последствие, в бъдеще европейска катастрофа, където фашисти, демократи, социалисти се бият едни други. Освен това, пенсионната система. А, това е голям проблем за Лондон. Ние виждаме голямо объркване в Европейския съюз, за това искаме да напоснем. Европейския съюз иска да подкопае много постижения. Ето Европейския съюз се намесва в Украина. Ораторът бива прекъснат. Моля ви, имахте две минути. За вашия въпрос надвишихте времето си. Е, напълно разбирам вашата теза, е, само че не я споделям. А, съм убеден поддръжник на, на Съюза и смятам а, напускането на Великобритания като една доста тъжна история, но част от демокрацията. В този смисъл времето само ще покаже кой ще понесе по-големите рискове. Мотото на нашето председателство е Съединението прави силата и в, време, в част от моето изложение разказах моята теза, че в развитието на световната економика предполага големите да стават по-силни, малките по-слаби решението на острова да се отдели е суверенно право, но според мен е стратегическа грешка и наистина само времето ще го покаже. Единната корпоративна данъчна основа не предполага хармонизация на ставките или поне дебатът, който водим в съвета, не е това. Ние имаме изключително широка данъчна основа в България по отношение на прякото облагане. В този смисъл нямаме никакви притеснения и за нас е лесно да водим дебата по отношение на едината корпоративна данъчна основа. Надявам се да успеем да напреднем значително в тази тематика. Според мен повишаването на, на справедливостта при облагането и намаляването на възможността за данъчна конкуренция между отделните държави е добра стъпка в рамките на, на Съюза. Ние нямаме притеснения. Общо взето от членството си в Европейския съюз сме видели само положителни ефекти. В този смисъл не споделям вашите притеснения и а, настроения, но така или иначе аз имам много добър екип и а, работата ми е в а, рамките на съвета по никакъв начин няма да застраши доброто финансово управление в моята държава. Бюджетът върви много добре и това са първите индикации на база на ежедневните данни за изпълнението на българския бюджет, които получавам. Не виждам основания за вашите притеснения, а и какво, какво значи един човек на фона на цяла държава. Присъствието ми в Брюксел не уврежда по никакъв начин работата на Българското финансово министерство. Thank you, Барбара Капел. Благодаря, Барбара Капел. Благодаря, господин председател, господин финансов министр. Желая ви за вашето председателство много успех. И аз е, го казвам искрено. Аз съм австрийка, защото за мен наистина е много важно да имате успех, защото ние ще поемем председателството след вас. Ако вие имате успех, ние ще може да осигурим максимална последователност и ще бъдем също успешни. Е, вие казахте днес някои от вашите приоритети във вашата област. Най-напред е, борбата срещу укриването на данъци, мерки за прозрачност, е, обмен на информация, по-добро управление и на ДДС, има много ДДС досиета в момента, включително и за е, корпоративната данъчна основа. България е една страна, която има 10% данъчна ставка. Това е доста конкурентоспособно. Искам да ви попитам, е, как е, достоверно може да защитите на този фон вашите приоритети, приоритети. и е, бъдещото ви евентуално членство в еврозоната. Вие казахте, че България ще се кандидатира в последствие за еврозоната. Вашите параметри са много убедителни. Вие казахте, че имате третото, третия в Европа, е, трет, третото задължение, третия по големина дълг в Европа. Вашият, е, вашата задлъжнялост е наистина много убедителна. Суверен, е, държавният ви дълг е под 18%, това е чудесно, но въпросът е какво ще направите по отношение на борбата срещу корупцията и издигането на жизнения стандарт в страната. по отношение на председателството, искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа и за австрийското председателство, така че да имате възможност за изява. Ние сме в много добър контакт с вашия нов финансов министр. Предстои, предстои през месец февруари в Виена да имаме среща между естонския, австрийския и българския министр на финансите, на която да обсъдим като едно цяло, като тройка, да обсъдим задачите и предизвикателствата, наследени от естонците, движени от българите и предадени на австрийците. По отношение на повишаването на жизнения стандарт, жизнения стандарт в една държава зависи от качеството на нейното управление. Ние като правителство се опитваме ежедневно да полагаме усилия в отношение на подобряването на жизнения стандарт на българските граждани. Искам да ви уверя, че през последните е, години ръстовете на е, доходите в България са двуцифрени, което ни доближава до е, европейските доходи, макар и не с темповете, с което на нас ни се иска. Това също същевременно със сигурност намалява и склонността на младите българи да емигрират в чужбина и на друга част пък от българските граждани, които ползвайки се от свободата на предвижване, оказват нацист върху социалните системи на част от европейските държави. Тоест, за нас би била успешна история, ако ние успеем да изградим в България такова качество на живот, така че а, вие да искате да идвате при нас. Между другото, в интерес на е истината има много възрастни европейски граждани, които предпочитат в момента, в който получат пенсия, да живеят в България. Имаме а, малки населени места, в които има десетки а, семейства от Германия, от Великобритания, в това число и от Австрия, които с пенсионните си доходи, от които вашите системи генерират, живеят един приличен и сигурен и спокоен живот в България, която освен с прекрасната си природа, може да се похвали с един по-добър от брукселския климат със сигурност. Thank you, Darius Rosati. Благодаря, Дариш Розати. Благодаря, господин председател. Господин министър, добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Успех! Като председател на. The... Имам няколко въпроса загубите понасени от измами с ДДС. Десетки милиарди бюджетни приходи се губят всяка година поради фиктивни сделки с европейски фирми. В Европейския парламент имаме инициатива, подготвена от Европейската комисия за е, окончателна система за ДДС. Ще успее ли тази инициатива да преодолее загубите и ще ограничи ли възможностите за нарушения в областта на ДДС? Възнамерявате ли да предприемете някакви инициативи, за да пресечете тези практики, които струват толкова скъпо на държавите членки. Второ, резултатите от дейността на специалната анкетна комисия на парламента по панамските досиета. Тя представи своите препоръки на парламента. Пленарната сесия одобри препоръките. Целта е да се ограничи възможността за укриване на данъци, избягване на данъци и данъчни измами. Какво възнамерявате да предприемете, за да бъдат тези препоръки изпълнени? Готови ли сте да постигнете напредък по това досие? Някои изследвания, показва, че годишно загубата от ДДС измами е съпоставима с годишния бюджет на Съюза. Говорим за около 150 милиарда евро годишно. В този смисъл още през 2015 година България заедно с Австрия и някои други държави членки от Централна Европа, като примерно Чехия, като Унгария, подехме една инициатива за промяна в ДДС директивата, с която искахме да се въведе принципът на обратно начисляване за всички стоки под определена стойност. Това, за съжаление, не срещна подкрепата на, на комисията и този дебат продължава. Със сигурност системата на окончателност на данъка добавена стойност ще допринесе сериозно за преодоляване на проблема с а, източването на ДДС и ние а, упорито ще подкрепяме изменения в, в, тази посока, а, защото това за нас действително е приоритет. България не е начално място под загуби от ДДС, но доста, доста хора в Европа се възползват от свободата на правене на бизнес и от единния пазар, за да нечестно да се обогатяват от данъка върху добавената стойност. Ние ще продължим работата по технически анализ на предложението на комисията по отношение на така наречена директива DAC-6. Това е едно от приоритетните ни досиета. Преди приключването на преговорите е рано да се обсъждат възможните резултати, но аз смятам, че в рамките на нашето председателство специално тази директива може да постигне а, общ подход в а, рамките на, на съвета. По отношение на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, е, второто работно направление, проистичащо от съобщението на комисията към единно пространство на Европейския съюз по отношение на ДДС – Експертите започнаха анализа на това предложение и председателството ще положи всички необходими усилия за постигането на възможно най-голям напредък. Ако бъде постигнато съгласие в съвета, това предложение ще изведе административното сътрудничество в областта на ДДС на ново равнище, като се гарантира по-тясно сътрудничество между националните данъчни органи. Октомври месец 2017 година комисията представи съобщението си по отношение на, на ДДС, като в него се набелязват отделни стъпки, които трябва да бъдат предприяти за модернизиране на системата на ДДС, с цял тя да бъде защитена от измами и да бъде пригодена към цифровата ера. Аз съм категоричен поддръжник на окончателната система на, на ДДС която ще намали значително възможността за измами по отношение на, на, на ДДС и смятам, че колегите от съвета биха ме подкрепили в, в тази посока. Благодаря, Хонас Фернандес. Добър ден. И добре дошли, господин министър. Желая ви всичко хубаво с вашето председателство. От е, економическа гледна точка има много предизвикателства, особен, особено е, по отношение на завършването на банковия съюз, създаването на формулирането на бюджета на еврозоната и така нататък. Предстои ви много работа през тези 6 месеца. В е, контекста на еврозоната искам да ви попитам за системата ИДИС, а именно за Европейската схема за гарантиране на влоговете. Е, тази сутрин говорихме за, с естонския министр и чухме за напредъка е, по това досие гарантирането на влоговете. Разбрахме, че има технически обсъждания. Ние разбираме, че това е приоритет и за вашето председателство. Но каква ще е вашата стратегия? Какво ще направите да възобновите преговорите по схемата за гарантиране на влоговете и как ще я придвижите към по-високото поли... политическо равнище? Но преди да стигне това досие, политическото равнище? Какво ще направите на техническо равнище, за да се за да може да се споразумеят различните страни. Това е важно за завършването на Банковия съюз. Ние ще положим всички усилия, разбира се, защото това е наш ангажимент, но аз не съм а, оптимист а, кога ИДИС ще дойде на а, ще дойде при вас, до толкова доколкото а, дебата в съвета продължава да бъде а, на базово ниво. В смисъл, технически е лесно а, да се напише директивата, знаем и трите нива на защита, които се предлагат в, в нея, трите стълба, върху които се изгражда ИДИС. Това, което ме кара да съм песимистично настроен е факта, че държавите членки са подозрителни ни към други. Говорим за севера и юга. И държавите от север предпочитат първо да се напредва по темата за намаляването на рисковете и чак след това да се коментира въобще темата за споделянето на рисковете. Чуват се и гласове, че едновременното предвижване също е добър подход, но а, имаме нужда от още, още а, време в рамките на съвета. Разбира се, пак казвам, за нас е приоритет и ние ще продължим техническата работа с всички сили, с които можем, в съответствие с заключенията на съвета за пътната карта от 2016 година. Пак повтарям, обаче не съм особен оптимист. Нека да изчакаме и политическите развития в една от най-големите държави членки на Европейския съюз и когато там има стабилна политическа среда, би могло да се мисли за някакъв напредък в това отношение. Но сега все още не сме готови. Thank you. Actually, we expect, uh... Благодаря. Очаквахме след вчерашното разискване очаквахме още по-агресивен по да е подхода по това досие. Но добре, така че да, и, и, ние, и ние трябва да дадем а, своето. Следващия оратор. Eh, Благодаря. Е, добър ден, господин министър. Добре е дошъл. А е, за нашата комисия. Следния въпрос искам да задавам във връзка с ДДС. Всъщност няколко са въпросите. Неодавнащото предложение на комисията по отношение на отделните тарифи или ставки. Всеки знае, всеки е съгласен, че е по-лесно да се е, ползва един на еднаква ставка за определена група продукти, изделия комисията е излязла с предложение, в която всяко, всеки национален компетентен орган а, сам да си определя ставките. Та първият ми въпрос е, доволен ли сте от предложението на комисията или смятате, че трябва да се е, възприема различен подход на европейско ниво да се определят ставките по групи продукти за, за, намале, за намалено ДДС. А, говоря. Също по-специално намаляването на ДДС за електронни издания и електронни книги. Това е въпрос, който вече е разглеждан през 2017 година. В момента е блокиран напредъка по това, това досие в съвета, защото Чехия и Франция не могат да се разберат по отношение на механизма за обратното прихващане. Ам, да, трудно е. Трудно ни е, трудно ни е това да продължаваме да го обясняваме на гражданите си. Не знам какво да им казваме. Така че по време на вашето е, председателство мислите ли, че ще можете да, да е, решите този е, проблем? Има ново правителство в Чехия, нали? Следващия въпрос има излезни притеснения, че ДДС е, за електронните книги ще бъде обвързано с е, по-големия пакет. Можете ли да гарантирате, че отделно ще се занимаете с електронните книги от е, целия пакет, който се от комисията? Водим неформални консултации, опитваме се да арбитрираме процеса между Франция и Чехия. Е, това, че има ново правителство е, в Чехия е факт, но не забравяйте, че финансовият министр Бабич, който сега стана премьер, беше в основата на този спор между Франция и Чехия, свързан с обратното начисляване, така че не знам доколко е, гъвкавостта на, на чешката позиция ще бъде увеличена. По отношение на новите предложения на Комисията за данък добавена стоеност, аз мога да все още ги изучаваме, мога да кажа позицията само на български финансов министр в България имаме един ставка за данъка върху добавената стойност. Е, доказано е, е, има един 250 страници доклад на Ерстен Янг, че намаляването на е, ДДС за определени групи стоки води до нулева промяна по отношение на крайните цени. Тоест, аз съм убеден противник на диференцирането на ДДС ставките. Първо, това не носи ефект за крайния потребител, второ, води до загуби за бюджета, трето, води до по-трудно администриране. Това, разбира се, е, е наше национално решение. Ако директивата дава възможност на държавите да имат по-голям избор, е въпрос на национална политика. За мен фрагментирането на ДДС ставките е, не носи особена полза за обществото, тъй като много бързо се изконсумира от е, производителите и на практика не стига до крайния потребител. Иначе приветствам инициативата на комисията за даване на възможност за по по-голям суверенитет на отделните държави членки, тъй като все пак ДДС е основният приходоисточник в рамките на бюджетите на отделните държави членки. В този смисъл свободата, която се дава допълнително от страна на, на комисията, може да се разглежда и положително. Като български финансов министр обаче аз не смятам да се възползвам, поне докато съм финансов министр в България, от тази свобода, която се дава и това е устойчива политика в, на българското правителство в последните а, години. Системите за ДДС в Европа са а, устарели, според мен и държавите членки страдат много от е, грешни решения от е, миналото, но всяка държава си има свой избор и да си прилагат диференцирани ставки, както и харесва и както се чувства добре. Сигурно е, но диференцираните ДДС ставки не носят полза за крайния потребител, тъй като намалената ДДС ставка се изконсумира от е, бизнеса и тя не стига до крайния потребител по никакъв начин. You, Paul Благодаря, Пол Танк. Благодаря. Очаквам по-нататъчно сътрудничество и дискусии с българското председателство. Въпросите ми са свързани с данъчното облагане Не сме сигурни докъде е стигнала работата по докладите по страни, но прозрачността в областта на данъчното облагане е от решаващо значение. И се разчитам на вашата помощ да се деблокира. Казахте също така, че общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е техническо досие. Парламента не смята така. Парламентът ще гласува в февруари. Позицията ще бъде категорично политическа и какво ще предприеме българското председателство във връзка с тази позиция. Два въпроса. Българското председателство може да играе ключова роля по това досие и знаем, че имаме е, ясна подкрепа от, е, гръцк, от е, германската коалиция. Българското председателство е, ще трябва да излезе с позиция. Също така досието трябва да се придвижи напред. Имаме повече яснота за това, кои са най-добрите варианти също така, и това е последният ми въпрос, имаме нужда от по-добра оценка на данъчните приходи на ниво държава членка. Това предполага сътрудничество между комисията от една страна и националните е, данъчни служби на държавите членки. Комисията не може да направи това сама. И аз бих е, искал българското председателство да натисне държавите членки да излязат с е, надежни оценки е, за това какво е значението на CCTB за националните данъчни приходи. Благодаря. Умерен оптимист, че може да получим добър напредък по, по тази тема. Приключваме скоро разглеждането член по член на оставащите текстове и ще го предоставим на държавите членки, за да могат да извършат е, е, преглед, доколко, е, доколко CCTB ще повлияе върху приходите на съответните държави. Тук отново ще се съглася с вас, че въпрос е силно политически относно качеството на единния пазар и структурата на единния европейски пазар. Тоест, едината данъчна основа ще допринесе много за развитие в положителна посока на този пазар. Повтарям, за нас в България е много лесно да се води дебатът по това досие, тъй като ние имаме изключително широка данъчна основа и нямаме вътрешни противоречия с, с, с това досие. веднага в момента, в който приключим дебата по отношение на а, единната данъчна основа, ще преминем и към въпроса за консолидацията, т.е. за третото си в наименованието на, на директивата. Приемам а, препоръката ви за по-агресивно отношение към отделните държави във връзка с а, оценката на директивата по отношение на нейното прилагане и въздействието върху националните бюджети. Е, също така, заедно с Елен Ламасур бяхме във вашата страна и водихме много конструктивни разговори. Разбирам, е, че стана ясно, че хората, с които разговаряхме, бяха много добре информирани. Но какво ще направите с позицията на Европейския парламент? Ние ще гласуваме през февруари. Естествено, че ще я вземем предвид. Знаем ролята на Европейския парламент по отношение на тези въпроси. Аз съм в подкрепа на CCTB, очаквам вашата позиция и ще я вземем под внимание. Благодаря. Два добри отговора очакваме позицията ни да се вземе предвид и оценявам вашата подкрепа за CCTB. Людек Нидермайер. Благодаря. Уважаеми господин министр, аз високо оценявам и споделям коментарата ви, както ком, коментарите ви за ДДС и CCTB, Аз разбирам сложността да се постигне споразумение по CCTP. Мислите ли, че ще е много трудно да се постигне споразумение и мислите ли, че едно усилено сътрудничество ще е добро, добро решение за начало поне, за въвеждане на CCTB? И на следващо място – аз оценявам вашия кораж да се придвижите към еврото. Желая ви всичко добре. Добро в това отношение, но когато погледнем данните, има инфлация, тя, увелича, тя се увеличава. И каква е вашата стратегия, за да минете този тест на инфлацията, така че да постигнете нужните нива за присъединяване към еврозоната? Отзад напред ще благодаря ви за подкрепата за естествения път на всяка държава членка, защото знаем, че в съответствие с ангажиментите поети по договора за функциониране на Европейския съюз, рано или късно всички държави членки трябва да приемат еврото като своя валута. Ние на практика сме го направили преди повече от 20 години. Коментирах вече темата с валутния борт, установен в България. Да, последните месеци има леко ускоряване на инфлацията, движено основно от ръста на основни, главно заради енергийните носители, но имахме много години с отрицателна инфлация. ако погледнете назад верижно и ще видите, че ние отговаряме на, формално дори ако погледнем, отговаряме на този критерий. трябва да се има предвид, че по тази причина съществува така наречената чакалня на еврозоната и всъщност единствената ни претенция на този етап, ако въобще може да говорим за претенция от наша страна, е а, да бъде позволено да а, влезем в а, този механизъм и да останем там, разбира се, докато изпълним всички, всички критерии, отговорим на всички критерии. Нямаме претенции да получаваме нещо, за което не сме готови. По отношение на едината корпоративна данъчна основа. Има държави, които ползват определени предимства в, в момента в рамките на Съюза, без да казвам, че това е конкуренция между отделните държави и някои от тези държави, които ползват определени конкурентни предимства, са доста резервирани по бързото напредване по темата с едината корпоративна данъчна основа. Смятам обаче, че има начин да, да, да напреднем, въпреки тези а, няколко държави, които са с по-големи резерви. А, както вече казах, скоро ще можем да предадем на държавите текстовете, така че те да изчислят как влияе на техните бюджети. Разбира се, знаем, че решенията по отношение на данъчните въпроси се взимат с единодушие и не е невъзможно а, в край на краища да се появи някоя държава, която да блокира процеса, но а, аз съм оптимист, умерен, както казах в началото, че можем да получим напредък в това отношение. Thank you. Luigi Morgano. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Моят въпрос е свързан с изграждането на Банковия съюз и економически и валутния съюз. В предложения... предложенията са много. А, имаме предложение на парламента, има предложение на Юнкер, и председател на президента Макрон и също с, приключвам с а, наименованията. При всички случаи става дума до голямо цялостно политическо споразумение, което предвижда механизъм за намаляване на риска и споделяне на риска, механизми за отговорност в бюджета и фискална солидарност. В стъпителните си думи вие а, споменахте нещо по въпроса бихте ли се спряли малко по-подробно? Първо, в настоящия момент смятате ли, че има вероятност за споразумение по това голямо споразумение? Какви са конкретните аспекти, които трябва да се решат, за да се постигне съгласие между всички европейски столици? И каква е специфичната роля на българското председателство. Ще обясня. Има досиета, за които приоритетни осъществими по при... могат да бъдат постигнати? Има ли досиета, които са реалистични и а, приоритетни за българското председателство в областта на доизграждането на а, Банковия съюз и Валутния економически съюз? по отношение на Банковия съюз, е, прецизиране на пътната карта е, и разписване в нея на конкретни срокове, с които може да се напредне и конкретни стъпки, които ни водат към засилване на Банковия съюз и критерии. Но политическо споразумение, разбира се, е необходимо, защото без него трудно ще напреднем по тази, е, по тази тема. Аз мисля, че в рамките на следващите няколко месеца, когато в Германия се състави правителство, ще се увеличи възможността за търсене на диалог между големите държави. Разчитам много на канцлера Меркел и президента Макрон да постигнат напредък в това отношение. Бих могъл, разбира се, да изразя лично мнение, но то ще бъде е, не в качеството си на председателстващ съвета, а в качеството на български финансов министр. Е, преди да създадем е, допълнителен фискален капацитет за еврозоната и преди да решим дали трябва да има министър на економиката и финансите на, на, на еврозоната, трябва да отговорим на въпроса какво допълнително ще ни даде това, защото а, създаването на допълнителни ресурси и инструменти в рамките на еврозоната би могло да създаде впечатление за разделение на Европа на, на две скорости или на две части. По отношение на ESM, работата напредва по същество и ние предпочитаме дебата да се води по същество, а не по не по това как да бъде институционално а, изградена тази рамка. А, разбира се, тук също имам а, лично мнение. От гледна точка на съвета, а, по-важно е какъв а, общ напредък а, намираме там. А, законодателните а, досиета, по които може да имаме а, успех, а, СРСС, а, инструмента за конвергенция преди членство в еврозоната. Това са добри инициативи на комисията, които мисля, че бъдат полезни. Разбира се, те не ни доближават много до това, към което се стремим, но оптимист съм, че след формиране на правителство в Германия ще може да има основа за, за напредък. Благодаря. Можем да приключим с, този, с тази много плодотворна размяна на мнение, но оптимистична нотка. За нас това е голяма отговорност. Вашето председателство може да е от ключово значение, по време на което ще се вземат ключови стъпки за законодателство, институционалната уредба, и така, още един път благодаря ви за ангажираността. Поздравления за програмата. Желая ви успех и плодотворно сътрудничество по време на председателството. Благодаря.